jedenaście lipca jako dnia pamięci ofiar masakry w srebrenicy. proszę o zabranie głosu pana premiera aleksandra vondrę w imieniu rady. Благодаря, господин председател. По въпроса за Сребреница. Както всички знаете, това беше ужасяващо престъпление. Клането на над 8000 босненци в Сребреница е един от най-мрачните моменти в историята на Босна и Херцеговина, бивша Югославия, а също така и Европа. Без съмнение, това беше най-голямата жестокост, извършена в Европа след Втората световна война. Много повече можеше да бъде направено по-рано. Сребреница беше под опеката на международната общност Европейския съюз в това число. Това е морално-политическо задължение да не се повтори случая с Сребреница. Отбелязването на 10 годишнината от клането в Сребреница е всъщност отново осъждане на извършените престъпления и отправяне на съчувствие към жертвите. Резолюцията на ОНЕ 1503-1534 предвиждат сътрудничество което е неотменна част от изискванията за преговорите с Европейския съюз. Международното право, международното правосъдие трябва да бъдат взети предвид, когато се гради помирение и стабилност. Съвета е решен извършителите на тези престъпления в Сребреница, също така в Босна и Херцеговина в общ план, а също така и другаде в района на Западните Балкани, да бъдат изправени пред съда. В същото време европейската интеграция доказва, че ние не трябва да губим от поглед подобни актове, защото преодоляването им води до благоденствие и мир в Европа през миналия век и Западните Балкани по пътя си към Европа всъщност трябва да са сред приоритетите на чешкото председателство, както и изграждането отношения с тях. Помирението е част от интеграцията. Помирението се постига трудно, ако не възтържествува правосъдието. След толкова години срамните, срамният акт от Сребреница трябва да получи справедливо решение и подобни озрешаващи е, престъпления срещу човечеството не се повтарят. Радко Младич трябва да бъде изправен пред съда в Хага, така защото семействата на жертвите от Сребреница да могат да се справят с миналото и да обърнат поглед към бъдещето. Европейският съюз ще продължи да прави всичко в своята власт, това да не се повтори. Но остава още много да бъде свършено, за да може Сребреница от исторически факт да се превърне в място за живот. Международната общност трябва да се ангажира да обедини действия по места и национални действия с международни мерки. Бъдещето на Сребреница може да бъде гарантирано най-добре чрез създаване на работни места, економическо развитие и благоприятни условия. Република Сръбска и властите там, а също така Босна и Херцеговина, предоставят средства и инвестиции за района на Сребреница. Тези средства са предвидени за възстановяване на Сребреница, в това число строителство, възстановителни работи, насърчаване на деловата дейност и осигуряване на устойчива възвръщаемост и образователни програми. Всичко това е част от донорската конференция, която беше организирана преди повече от една година, през ноември 2007 година в Сребреница – може би сега е момента да отправим призив за допълнителни инвестиции в този град и в този регион. Изключително важно е Сребреница да не бъде забравена никога. Ние всички в Европейския съюз, международната общност и местните власти трябва да работим градивно, заедно, за да създадем по-добри условия в района на Сребреница. Само надеждата за по-добър живот може да намали напрежението и да създаде една зона на развитие и в последствие преодоляване на мъката на жертвите, за да могат те да продължат напред. Това би било най-доброто възпоменание за жертвите на Сребреница. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на парламента, от 95-та година, през 95-та година, близо 8000 а, души изчезнаха, бяха убити в Сребреница. Нека да си наречем това убийство, това клане с истинското му име геноцид. И мисля, че трябва да си спомняме за жертвите, да изразим нашето съчувствие към семействата и да накажем виновните. И днес аз подкрепям тази инициатива за а, зачитане на 11 юли като възпоменателен ден за жертвите на геноцида в Сребреница. Сребреница е символ на ужас и безметежна мъка. Споменът за случилото си е болезнен, но нужен. Нужен, защото не бива да забравяме. Нужен, защото трябва да да възпоменаваме тези, които остават неизвестни, загиналите в този геноцид. Признаването на този геноцид е важен, е важно за помиряването на целият регион. Обявяването на 11 юли като възпоменателен ден на жертвите на геноцида в Сребреница в Европа ще бъде следващата голяма стъпка към помиряване както за Босна и Херцеговина, така и за цели район. Това ще бъде добра възможност да изпратим послание не само за да зачитаме паметта на загиналите тогава, но също така послание за надежда за бъдещето. Бъдеще на Европейския съюз, бъдеще на взаимно признаване и мир. Но за тази цел имаме нужда от справедливост. Важно е, според мен, всички участници и съучастници в този, в този геноцид да бъдат изправени пред правосъдието. Защото е неприемливо след толкова много години генерал Радко Младич все още да е на свобода. Комисията напълно подкрепя работата на Международният наказателен съд за бивша Югославия. Ние се радваме на сътрудничеството на Босна и Херцеговина със съда и предаването на виновните на този съд. Ние също така искаме да окоръжим местните власти в тези райони да продължат да сътрудничат с международното право. Господин председател, ние имаме нужда и от друг, друг вид справедливост не само правната справедливост, но също така и осигуряване на по-добро бъдеще за тези, които са оцелели. Искаме страните от региона да се придвижат към общо европейско бъдеще. Искаме да видим една просперираща Босна и Херцеговина в един стабилен регионален контекст, където границите нямат такова значение и където всички вярват на съседите си. Това е дълго пътуване – но това е част от историята на Европа. И на разширяването на Европейския съюз вече казва много. Ние не можем да изключваме Босна и Херцеговина от Европейския съюз. Трябва да ги приемем, ако разбира се изпълнят условията. Това е голямо предизвикателство за тях, но ние бихме могли да помогнем. Ние искаме тази страна да успее. Това е нашия дълг към оцелелите и към тяхното бъдеще. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. А сега от името на НП давам думата на госпожа Дорис Рак. Пак. Президент, е, фрау комисаре. Господин благодаря, господин председател. Да, можем да говорим за геноцид и след ужасите от Втората световна война никой не допускаше, че това може отново да се случи. И все пак то се случи през 90-те години и 6 години след падането на Берлинската стена. Това се случи в Босна и Херцеговина. Международната общност допусна грешка. допусна грешка, пренебрегвайки тази ситуация, стискайки ръка на младич, този престъпник, и той остана с убеждението, че може да се измъкне след този геноцид. Защо да не избяга кой му помага. Много от тези престъпници си живеят спокойно, на свобода, включително и в Босна и Херцеговина, заедно с жертвите си. Съдът на Босна и Херцеговина и Хакския съд трябва да работят правилно. А именно в този, е, този ден за е, възпоменание ще ни помогне да е, противодействаме на забравата и ще ни даде възможност да се си дадат сметка тези, които смятат, че това изобщо не се е случило. И по този начин ще можем да поставим основите на помирението. Разбира се, трябва да бъдат осъдени и престъпниците, които са извършили това клане. Ние дължим това на техните жертви. Господи. COVID. Благодаря, господин председател. Всяка година, когато се отбелязват войните на 20 век в Обединеното кралство, ние казваме, че когато слънцето залезе, ние ще се спомним за тях. И за онези поколения, които ще дойдат след нас, това възпоменание трябва да бъде начин да дадем дължимото и да припомним, че всяка война е заплатена с човешки живот. За да няма конфликт в бъдеще, е важно да има такива възпоменания – и както каза госпожа комисарят, е изключително важно да бъде постигнато померение сред днешните поколения. 95-та година в Сребреница 8000 мусулмански мъже и момчета, които са търсили убежище в безопасен район край Сребреница, са били убити. Това се случи преди повече от 14 години, но би трябвало да направим възпоменание за това и да не забравяме расовата омраза, която доведе до него. Този месец в Фейсбук беше пуснат материал, който всъщност почита това клане. Споменава се Радко Младич и факта, че той продължава да е на свобода, а това подхранва напрежението и омразата. Благодарение на критиката срещу тези материали, те бяха свалени от интернет, но декември-януари хиляди хора ги бяха проследили. Това е ясно послание към онези, които отбелязват извършена от Радко Младич и го приветстват. И ние трябва да се противопоставим на това. Оцелелите от клането в Сребреница са тежко травмирани. Те никога не са имали възможност да се сбогуват със своите роднини. Ние не можем да върнем времето назад, не можем да й дадем втора възможност, но можем да направим необходимото този геноцид да не бъде забравен. Благодаря. А сега от името на Алде господин Качин за минута и половина. Нашият Европейски съюз призна Втората световна война, почита жертвите с обща дата и това ни позволява малко или много да изградим нашето общо бъдеще. Клането в Сребреница трябва да има същият резултат. Това е етническа чистка. Младежи и възрастни хора бяха убити. И ние трябва да възпоменаваме памета им. Сребреница е изпълнена с масови гробове. Сребреница трябва да е общата памет на Европейския съюз. Особено ако искаме да присъединяваме Западните Балкани, да ги включим в Европейския съюз. Нека всички да се чувстваме виновни. Но тези, които са истинските отговорници за геноцида, трябва да застанат пред правосъдието. За да могат хората в Босна и Херцеговина да имат бъдеще с надежди. Бъдеще, в което да възтържествува справедливостта спрямо техните близки загинали. Искам да благодаря на парламента за това, че кани тези млади, които ще а, участват в изграждането на общото бъдеще на Европейския съюз. Благодаря. А сега господин Хорачек. Благодаря. Резолюцията е много ясна, но както спрямо европейските институции, така и спрямо всички останали. Мерките не бяха подходящи, така че да се сложи край на този геноцид, на този ужас. И това е пропуск на партньорската политика. И това се вижда и в конфликта в Палестина. Убийствата, геноцида в Сребреница не трябва да се забравя. И ние наистина трябва да превърнем 11 юли в ден за възпоменание, но трябва да се постигне помирение, а това е възможно само ако работим върху това, което се е случило. Абсолютно недопустимо е тези, които са извършили тези ужасни престъпления, да продължават да бъдат на свобода. Те трябва да бъдат съдени, осъдени. Благодаря ви сега от името на Обединената левица. Господин Мейер, две минути. Думата Сребреница се прочу, защото там бяха изклани 8000 мисиомани през 1995 година. Оцелелите трябва да ни припомнят за това попитах комисаря дали биха подкрепили допълнителни проекти, примерно да, бъдат, да бъде развит туризма. Естествено, че има и хуманитарни мерки, но трябваше да стане съвсем ясно от самото начало, че присъствието на чуждестранни войски вдъхва надежда, но в крайна сметка холандските войски, които бяха там, не би трябвало да допуснат да има такива жертви. Председателството прекъсва, трудно е да се превежда. Сега давам думата на господин Белдър. Моля, спазвайте времето за говорене. Господин председател, в Сребреница непрекъснато виждаме разплакани хора. хората още на времето, през 95-та, са знаели, че изпращайки своите близки, много от тях са предусещали, че няма да ги видят никога вече. Много босненски жени и до днес оплакват своите съпрузи и деца. Чувам техните гласове и техните вопли да звучат непрекъснато в ушите ми. А сега Европа гледа към Западните Балкани. Сребреница е там. Това е знак. И ние трябва да се опитаме да се справим с този въпрос за геноцида. На времето, през 1995 година, работих за, хол... за холандски вестник и изчетох за срамно да имаме такива празни концепции, и дефиниции, каквито използвахме. Като холандски гражданин, тази история непрекъснато звучеше в главата ми. Напомняше ми за Втората световна война. Благодаря. А сега и последният оратор, господин Стоянов. Тази вечер сме се събрали да си припомним едно страшно престъпление не случайно наречено геноцид което представлява действително една огромна човешка трагедия в най новата ни история. но когато чета декларацията която се предлага резолюцията, проекта за резолюция виждам че то отразява само половината трагедия и само половината геноцид. в него са споменати имена които станаха световно известни радко младич радоан караджич кръстич и така нататък но в него не виждам имената на мюсюлманите които също извършваха престъпления в сребреница и в този отвратителен конфликт. къде е името на несе рорич командира на двадесет и осма мюсюлманска дивизия? защо не е споменато в тази резолюция клането в село кравица на връх коледа хиляда деветстотин деветдесет и трета г. в това християнско село? защо не са описани случаите на десетките християнски села които бяха изгорени в района на сребреница от мюсюлманските бойци? всички ние не трябва да продължаваме да защитаваме едностранно позиция и да налагаме двойни стандарти когато оценяваме такива ужасяващи събития. който твърди че само християните са избивали мюсюлмани в босна и херцеговина обратното не се е случвало е лицемер. кой някога си е направил труда да провери тук беше казано че е изпълнена сребреница с масови гробове и това е вярно но кой си е направил някога труда да провери колко от тези масови гробове са на християни? нека не забравяме че нещата се случваха двустранно там и не трябва да се правим че християните не съществуват или нямат човешки права все едно са някакви животни. благодаря за вниманието. благодаря. А сега давам думата на госпожа Ебрисагич за две минути. Да, благодаря, господин председател. Какво мога да кажа за две минути? Особено когато се касае за Сребреница. Единственото, което мога да кажа, е, че трябва да намерим начин да почетем този, това тъжно събитие. Ако сте роден в Босна, ако сте беженец, знаете за какво става въпрос. Но аз лично нямам този опит, господин Стоянов. Може би не знам всичко. Мога... Мога единствено да предам желанието ми за повече надежда. Бих желала да знам повече за всичко, което става по света. Но най-лошото нещо, което може да се случи е да изоставите вярата си, в бъдещето или да останете безразличен към страданията на едни гладни деца или към тези захвърлени тела, оплакани от родителите. Моите близки са били в концентрационни лагери. Знам какво е отчаяние. Единственото, което мога да си спомня, е безкрайното изолиране, безкрайното отчаяние и самота. нещо, което на времето не можахме да предотвратим. Това чувство именно искам да споделя с присъстващите тук, господин Стоянов. Ще гласуваме тази резолюция утре. Това ми дава малко успокоение, но разбира се, това няма да върне убитите на техните семейства. Надяваме се, че с това възпоменание подобни неща няма да се случват за напред. И силно желая всички страни от Балканите да станат скоро членове на Европейския съюз. Надявам се така да помогнем на семействата на загиналите, след като изпитахме срама, да не направим нищо на времето. Благодаря. А сега госпожа Уолис. Благодаря, госпожо Господин председател, искам да ви благодаря за подкрепата на тази инициатива. Миналата година имах привилегията, задължението и а, смирението да присъствам на церемонията в Сребреница, възпоменателната церемония. Това е нещо, което никога няма да забравя. Хиляди хора са брани в горещата горещия юлски ден с достоинство, тъжни, събрали се там за да отдадат почет, изкърбящи. Трябва да помним това, защото ние всички сме европейци и чувстваме дежаво. Като че ли сме съпричастни. Всички ние видяхме е, на телевизионния екран какво се случи преди клането преди бягството към Тузла, тази безпомощност, към която бяхме съпричастни. Не можем да кажем, това никога няма да се случи отново, но можем да кажем, помним, извлякохме си пулки и ще помогнем на хората да продължат да живеят. Именно това цели този ден на възпоменание в Европа. Никога няма да забравя преживяното, никога няма да забравя майките, дъщерите, семействата, и се надявам, че ще се умеем да създадем а, нещо трайно за тях и за бъдещето. Благодаря. Благодаря. А сега преминаваме към процедурата по увеличение на вниманието. И първа е госпожа Плещинска. Благодаря, господин председател подкрепям възпоменателния ден, 11 юли, когато международната общност се провали да предпази тази страна от подобен конфликт, мисля, че поне можем да а, направим нещо с закъснение. Вярно е, че по време на Сребреница над 8000 мъже и, де, и деца бяха убити, много жени бяха изнасилени и още много други бяха а, прогонени от страната. Много други жертви също така има по време на войната в бивша Югославия. Така че мисля, че ще бъде добре да имаме такъв възпоменателен ден за всички жертви на тези събития и да се надяваме, че няма да допуснем втора сребреница за в бъдеще. Тъжно е, да видим как виновните все още се изплъзват на, на правосъдието. Това трябва да се коригира в името на жертвите и на техните близки. Благодаря. Микрофон, ако обичате. да преодолеем миналото, за да вървим пред и да стабилизираме Балканите, може да почива само на преодоляването, преминаването напред в своята а, история. Този символичен акт, определен на възпоменателен ден, преследва именно такива цели. Да се отдаде почет на всички жертви, на техните семейства, да се припомни на всички граждани и на народите, че трябва да проявят бдителност, защото винаги може да се стигне до подобни ужаси. Европейския съюз трябва да приеме една обща политика за отбрана и за сигурност, така че да спазваме, да следваме нашите ценности и да кажем на страните от Западните Балкани, че те трябва да се присъединят към нас, но това трябва да стане само с сътрудничество на, с Международния наказателен трибунал, за да бъдат осъдени жертви е, е, е, извършилите геноцида. И така трябва да действаме напред. Господин Качин. Благодаря, господин председател. Семействата на жертвите ме помолиха да ви благодаря за разбирането, което проявявате в тази резолюция. Благодаря на всички, които участваха в днешната дискусия. Искам също да добавя две основни точки. Тази резолюция не, не се обръща към миналото, въпреки че тя често паметта на жертвите. Тя всъщност помага на оцелелите. Благодаря. А сега господин Ерита. Министру, домнule președinte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 Е, и така, това е трагичен урок на историята, е, който ни е, позволява да осъзнаем, че трябва наистина да приемаме ефективни действия в политиката на добросъседство и политиката за сигурност и отбрана. И а, тези екстремисти и сепаратисти а, трябва да бъдат отчетени а, тяхната роля в тези конфликти, които станаха възможни. И трябва да работим за предотвратяване на подобни деяния. Пани ми, премиер, за вас да Давам думата на заместник министр-председателя. Господин председател, членове на парламента, позволете да приключа с дебата днес по Сребреница. Най-напред искам да ви уверя, че съвета се ангажира извършителите на престъпленията в Сребреница и в Босна и Херцеговина и в района на Западните Балкани да бъдат изправени пред съда. Нашата мисия в Босна и Херцеговина продължава да осигурява помощ на местните власти. Сребреница беше и остава важен фактор в политическия живот на Босна и Херцеговина, а също така и на Европейския съюз и международната общност. Позволете да се възползвам от тази възможност и да се обърна към политическото ръководство на Босна и Херцеговина с молба да се въздържат от използване на миналото за собствените им политически цели. Те трябва активно да работят, за да може страната им да получи по-добро бъдеще. Трябва да продължим да вървим напред не само в Сребреница, но и Босна и Херцеговина. Случилото се в Сребреница стана възможно, защото този дух не бе достатъчно силен – трябва да помогнем на тази страна да тръгне по правилния път, т.е. към Европейския съюз. Първите големи стъпки към Европейския съюз се съсед в подписването на споразумението за асоцииране. Това е дългия път към членството. Много още обаче трябва да бъде направено. Нужно е повече кораж и доверие, помирение, за да има видими възможности за интеграция. Ние правим това възпоменание не за да не бъдат бъдещите хора жертви. Благодаря. Аз сега давам думата на госпожа комисар. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на парламента, госпожо Ибрисагич, бях измежду тези, които гледаха телевизия когато тези ужасни събития се случиха. И мисля, че има и много други, които бяха ужасно шокирани от видяното. Мисля, че в Европейския съюз ние учим, за съжаление, само и единствено от такива тежки уроци. И мисля, че именно за това трябва да имаме обща външна политика. Защото видяхме какво става, когато не сме обединени. Случват се подобни ужасни кланета. Единственото, което мога да направя, е да благодаря на всички вас, които говорихте тук днес, които живеят с този тежък спомен и Едновременно с това мисля, че имаме възможност, както за Европейския съюз, така и за Босна и Херцеговина, да подобрим нещата. Нещо, което евентуално ще ни помогне да преодолеем жестокостите. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Имаме 6 предложения за резолюция от различните политически групи. Гласуването на резолюцията ще се състои утре. Дебатът беше дълъг. Благодарим на всички вас и прекратявам дебата и лека нощ.